Uh, so good afternoon, everybody. Um, welcome to our meeting this afternoon. Um, Добър ден, колеги! Поздравявам всички, които ни гледат по интернет. Искам да припомня на онези, които ни гледат по интернет, че имаме ново, website. нов бюлетин в интернет. Можете да влезете на сайта на комисията, веднага ще видите какво правим на вебсайта на нашата комисия, пак казвам. Сега сме включили и доклад за всичките преговори за първо четене на нашата комисия, така че можете да видите графиците за по-нататъчните ни дискусии. И така, четири точки от дневния ред имаме днес. Всички са становища за други комисии, но са много важни. Първото за достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза. Изключително важно, симетрично симетрична политика, която свър... свързва работата ни по обществените поръчки с останалата част от работата. Ние в момента активно работим по тази тема. Симетрично го наричам. Надяваме се поне да е симетрична политиката. Господин Енгел е докладчик. Той е докладчик сянка по директивата за обществените поръчки. Той обаче не може да присъства, затова господин Шваб ще го замести. Госпожа Вайлер е докладчик в сянка за социалистите и демократите. Господин Локегард е доклад... Е, извинете, докладчик сянка за Алде. Госпожа Макларкин за Екаре. Не е, няма. Предполагам, че и това ще трябва аз да покрия. И така, Давам думата на господин Шваб, който ще започне дискусията и ще ни каже как господин Ангел смята да върви напред по тази тема. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Комисията за единния пазар и защитата на потребителите изготвя, комис... изготвя своето становище към Инта, което е водещата комисия. Това е един инструмент за достъп. Както знаете, има предистория този инструмент. Тя е свързана с политическите позиции. Точно как Европа ще действа в дългосрочен търговски план. Има а, две школи тук, които са доста различни. Има такива, които казват, че трябва пазарите по света трябва да останат отворени, защото като Европейски съюз имаме а, много силен експорт с много малки и средни предприятия, затова е в наш интерес международните пазари да останат отворени. След това е другата философска школа, която твърди, че първото нещо, което трябва да направим е да се вгледаме вътре в Европа и да въведем механизми вътре в самата Европа, за да видим какво правим, когато наши конкуренти не могат да влязат на нашия пазар, защото това е последната пречка. И ако се премахне другата, та, извинете, тази пречка, ще паднат и други пречки. Евродепутатите са разделени по този въпрос. Ще видим а, коя школа ще спечели. Може да се стигне и до компромис. Господин Енгел и аз много често говорим по този въпрос. За съжаление, той не може да присъства днес, но ще се опитам да представя неговото становище, най-вече по процедурата. По съдържанието не сме много съгласни един с друг, защото има някои неясни моменти. Нашата комисия е асоциирана комисия по 50 член, както знаете, и като комисия нямаме голяма отговорност за това досие. Шести член, седми параграф, изключването на участници в търговете, но това е свързано само за стандартни форми, които трябва да се дадат. Говорим за такива извън Съюза. 17.3 е следващия член за процедурата, по процедурата на комисията и отговорност за комисията и решение 306 на съвета. След това ще говорим за 20 член. А, той е отмяна на членове 58 и 59 от секторната директива. След това има други членове, където ИМКО има споделена отговорност с ИНТА като комисия, втори член, например, определения, седми член, който е свързан с а, а, ниски стойности, необичайно ниски стойности, след това 18-ти член поверителност, 19-ти член а, е отчетност. С колегата Енгел много често говорим по този въпрос, обсъдили сме го и смятаме, че комисията ИМКО можеше да има по-водеща роля по този въпрос, но това е регламент на Дегухт и Бърние заедно и защото има двама комисари, в крайна сметка бе решено, че комисията по търговия ще бъде водещата комисия, а това, което ние получаваме като комисия е съпътстваща роля. Това можем да направим на този етап. Няма какво да говоря по трети член. Всъщност, три е обща отговорност, т.е. поделена отговорност. Става дума за услуги и стоки, откъде идват те, техния происход и е, след това първи и втори параграф говорят за митническия кодекс, за единния пазар. Затова отговаря комисията по единния пазар и това са встъпителните ми думи по приложното поле и нашите предложения. 0,08% от БВП на ЕС в момента е на пазара на обществените поръчки. Много нисък процент. Каква е причината за това, господин председателю? Когато имаме чуждестранни оференти от трети страни, те нямат достъп до нашите тръжни процедури. Затова много малка част от тези пазари са отворени. Също така може да се каже, че процедурата в Европейския съюз е сложна. Моят приятел и колега господин Енгел казва, че това е доказателство за дисбаланс между Европейския съюз и глобалните пазари, що се отнася до обществените поръчки. Един дисбаланс и следователно може би тук се крие огромен потенциал. Ако се отворят пазарите в трети страни повече, ще има по-голям достъп за европейския бизнес. Пак казвам, дисбаланс между ЕС и тръжните процедури и е, тръжните процедури в трети страни. За да можем да поправим положението, имаме инструмент, който е подаден нашето внимание, за него говорим сега и той би могъл да допринесе за подобряване на ситуацията, ако се направят някои изменения, разбира се. Говорим за това целта да бъде да се отворят глобалните пазари. Така че там трябва да допринесем. Господин Енгел твърди, че инструмента на комисията не трябва да бъде беззъбо, беззъб звяр. Той казва, че трябва да се използва този инструмент, той трябва да бъде ефективен и ефикасен и не трябва да доведе до странични вредни ефекти. Това се резюмира в последното изречение, където говорим за различните проблеми, свързани с този е, документ. Очаквам с нетърпение дискусията с колегите и Европейската комисия, защото е важно заедно да решим как ще вървим напред по тази тематика. Благодаря ви за внимание. Mrs. Благодаря много на Андрея Шваб. Давам думата на госпожа Вайлер. Господин председателю, аз а, а, нарочно ви прекъснах в първото ви а, изказване. Вие говорихте за стоки, които навлизат на пазарите на Европейския съюз. Не мисля, че това е така. Говорим за нещо съвършено различно. Става дума за износ на европейски стоки на други пазари. Господин Шваб вече посочи, че нашите пазари са относително отворени. Ето защо, независимо от това какво се случва в Европа през следващите 5 или 10 години, независимо какво се случва с финансовата криза, дали ще се задълбочи или ще се разреши, не считам, че ние ще затворим нашите пазари. Това би било абсурдно като предложение. Би било, не би било в интерес на Европейския съюз, нито пък прави някакъв економически смисъл. Няма и политически смисъл. Често и просто би било абсурдно да се мисли в тази посока. Ние сме отворен пазар и ще останем такъв и в бъдеще. Трябва да се справим с дисбалансите. Това е по-важно за мен и не само за мен, но за обществеността като цяло. Следва да се пояснят някои неща. Ние е, не говорим тук за развиващи се страни. Аз съм разговаряла с обикновени граждани в моята страна, не експерти, нито учени, нито економисти. И въпросът, който винаги възниква е, че ние имаме технологически а, съвършени продукти а, и че а, не искаме да наводняваме пазарите а, на развиващите се страни, но искаме да имаме равноправна търговия с Китай, и, а, САЩ, а, с други а, части на света. Ние не искаме да се експлуатират пазарите в Африка или други по-слабо развити региони. Обръщам се и към представители на Европейската комисия, ако може би ще хвърлят малко повече светлина, защото не ми е съвсем ясно следното. Дали има някакво противоречие между това и това, което имаме а, в DBA, където се е, говори за държавни поръчки или така наречените GPA, и дали това ще позволи отварянето на пазарите на богатите държави, дали нямаме повече инструменти за отварянето на тези пазари за подобряване на достъпа. Това е въпрос. Аз не знам какъв е отговора. Ч САЩ често се споменават в този контекст. На първо място не зная дали не сме пропуснали възможностите, що се отнася до САЩ след като сега преговаряме по споразумение за свободна търговия. Би трябвало да има споразумение за свободна търговия в бъдеще, в което да се включи и въпроса за реципрочността и равнопоставеността. Иначе какъв е смисъла да имаме такова споразумение за свободна търговия? И съвета и комисията са доста ентусиазирани относно споразумението за свободна търговия и наблягат на него. На следващо място за развиващите се страни, къде трябва да се сложи чертата, може би някъде на 300 или коя се страница. И, и на предпоследно място, господин председател, бих искала да спомена нещо, по което работим с комисията по въпросите на търговията. Господин Шваб също спомена този въпрос. Искам да се спре на един конкретен елемент. Аз се гордея всъщност, е, че имаме съвместна отговорност по член 7, що се отнася до ненормално е ниски оферти. Споменавам това във връзка с Русия и други страни, където има държавни помощи, които се предоставят през задната врата, които не са непременно видими. И Европейският съюз от своя страна се обръща, обръща към други държави, развиващи се или силно развити като Япония, където също имат държавни помощи и където може да е, има също проблем с необичайно ниски оферти. Считам, че трябва да работим по този въпрос. И на последно място относно процедурата. Действително, нямаме широк мандат, нямаме кой знае колко още неща са останалите, но Ние искаме да се направи нещо за Европа. До сега нямаше законодателство, що се отнася до аргументацията, до обсъждането на фактите. Считам, че трябва много внимателно да се обмисля всичко и нашата комисия трябва да бъде още по-ангажирана. Може би официално не можем да получим по-голяма роля, но в неофициален план бихме могли да разговаряме с комисията Инта, например, ако организират изслушвания. Те вече организираха едно, ако организират ново, бихме могли да участваме. Това е много сложен въпрос и съм убедена, че сигурно ще има и следващо изслушване, така че дори да не сме официално поканени, бихме могли да участваме като екип в сянка. Благодаря, господин Лукегарта. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с господин Шваб, че става дума за две съвършено различни школи. Едва ли някой има съмнение към коя школа принадлежа аз. Нека ясно да посоча, че съм на 100% съгласен, че трябва да имаме искане към нашите търговски партньори от трети страни. Целта е да се създаде ситуация, при която европейския бизнес е, да има равноправен достъп е, до пазарите на трети държави. Аз е, вярвам силно в свободния пазар и считам, че в сегашната му форма това предложение е погрешен подход – тъй като поставя силен акцент върху реципрочността. Аз не вярвам в, в нея. Изключването на участници от други страни в пазарите на обществени поръчки в Европа няма да отвори техните пазари повече за нас. Точно обратното. Може би затварянето им за Европейския съюз би било резултат от подобно поведение увеличаване на обществените е, разходи. И така бих искал да коментирам предложението в малко по-общ план. Никой не засегна е, въпроса за това решенията да се базират е, на доказателства, въпреки че се критикуват констатациите на комисията. Аз считам, че все още няма достатъчно базиране върху доказателства при изготвянето на отчетите. Това може да бъде поставено и като въпрос към комисията, по какъв начин се стига до съответните заключения. Европейския съюз трябва да е по-отворен от своите търговски партньори и научните среди подкопават това, защото се оказва, че Китай и, и Индия са по-отворени, що се отнася до достъпа до техните пазари на обществени поръчки, което противоречи на това, което се твърди. Аз се нуждая от доказателства и аз не изчитам, че научните доказателства подкрепят тази теза към момента. Така че нека да продължат изследванията в тази област. И за това не само се поставя под въпрос основанието за цялото предложение, а се засяга и кръгълният камък на целият Европейски съюз, а именно единият пазар. Например, едно участие в търг от китайска страна може е, да бъде отвърлено в Лондон, но да бъде прието е, в е, Франция или в други страни от Европейския съюз. Това ще доведе допълнителна фрагментация на пазара. Освен това, изключването на местни органи на самоуправление доста често се вземат решения от органи, които не разполагат с нужната експертна нужните експертни познания. Необходимо е да има консултации и преговори с трети страни, които ограничават участието на фирми от Европейския съюз в търговете, които се организират там. Има два процеса, които се застъпват. Представете се, ако комисията извършва консултации с, с Бразил за примахването на бариерите, а междувременно в Дания местен орган изключва от участие в търг бразилска фирма. Това би подкопало изцяло преговорите с Бразилия. Лия. И затова двата процеса, според мен, не трябва да вървят заедно. Затова въпросът ми към комисията е как може да се осъществи това на практика. Съгласни сме, че трябва да има отворен пазар на обществени поръчки, трябва да видим по какъв начин да използваме верните инструменти за постигането на тази цел. Това е всичко от моя страна. Благодаря. Мисля, че сега е госпожа Руле. Да, благодаря. Може малко а, да шокирам преждеговорившите, но съм съгласна с тях, освен, че съм на мнение, че трябва просто да отхвърлим целият инструмент. Е, разбира се, че ние целим да, да, да не даваме възможност за дампинг – и да имаме колкото се може по-опростени процедури за възлагане на обществени поръчки и така нататък. Това е ясно, но 1,6% от търговете за обществени поръчки са трансгранични, което е нищо. И така, значи на хартия а, изглежда като че ли все пак често а, да има трансгранични търгове, но очевидно на практика никак не е често. И така, член 6. Малките и средни предприятия, те просто и без това са заляни, заляти от а, бюрокрация и документация, а ако трябва още толкова документи да прилагат, а, още по-скъпо да им излиза участието в търгове за обществени поръчки а, а, с трансграничен елемент, те просто ще бъдат заляти и няма да могат да изплуват. И ефектът ще е обратен на този, който целим. И така, няма да проработи на практика. Ето защо трябва просто да забравим за тази директива или... Извинете, не е директива, но всъщност е регламент, поправя се ораторката. Мисля, че трябва да отхвърлим тази цялата схема и не трябва да забравяме, че парламента не а, често има възможността да отхвърли някакъв проект за документ. Госпожа Макларкин не е тук. Има ли някой, който ще говори от нейно име? Да, господин Билан. Да, аз ще говоря от името на госпожа Макларкин. Днес ние започваме една много важна дискусия по отношение достъпа на а, продукти от трети държави а, и също така на търгове за обществени поръчки на, въз... на изпълнители от трети държави. Дебата не е правилно а, насочен. Около 19% от БВП а, всъщност е процента или дяла на търговете за обществени поръчки и в момент, в който економиката е в криза, не би трябвало а, да а, се променят нещата. И госпожа Макларкин е на мнение, а, че а, този проект документ не изпълнява целите, заради които е създаден данокоплатеца в Европейския съюз е, ще трябва да плаща повече и да получава по-малко, ако изобщо получи нещо. Член 6 а, не е а, не съдържа разпоредби, които са приемливи за госпожа Макларкин, особено в връзка с, с отделните възлагащи органи, които, в държавите членки, които трябва да се обърнат към ам, комисията, за да а, не бъдат приети или съответно да бъдат отказани а, обхванати от международни задължения стоки и услуги и необхванатите от международни задължения. А, и тогава много от а, економическите оператори на територията на Европейския съюз а, всъщност а, ще почувстват а, това изключване, тъй като в веригата на доставките за тяхната продукция много често има от трети държави а, производители. Ако ние решим да изключим бизнеса от трети а, държави, въпреки а, че а, цената ще предоставя добро качество, ние всъщност ще направим лоша услуга на данакоплатеца в Европейския съюз и на производителя в съюза. Сега времената не са подходящи да увеличаваме разходите а, ненужно. Какво би се случило, ако а, нашата комисия а, и а, Комисията по външните а, пазари а, вз, а, приемат а, законодателни текстове, които си противоречат. А, Въпроса на госпожа Макларкин е как се предполага да, бъде включен, да бъдат включени някои от проекто измененията в директивите, въпреки че в тях се съдържат взаимно противоречащи си разпоредби. Дали пазарът на обществените поръчки в Европейския съюз е толкова открит, колкото се опитва да ни убеди а, Европейската комисия. Много често компании от Европейския съюз печелят а, големи а, търгове за обществени поръчки в страни като, например, а, Китай – а за това госпожа Макларкин смята, че трябва, когато се дават някакви становища да, или твърдения, да бъдат те подплатени с солидни а, факти. А, госпожа Макларкин се обръща към всички колеги с молба да не забравят, че Европейския съюз винаги е държал на, своб... на принципите на свободната търговия и смята, че този проект от документ ще ни дръпне назад. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Госпожа Штайла? Не, добре. Може би аз да направя няколко коментара. Като председател, предполагам, няма да се очудите, че съм съгласен с подхода очертан от тримата, говорили преди мен. И аз смятам, че като председател на тази, е, е, на тази комисия е, трябва да настоявам да получим отговори на всички съществени въпроси, които поставяме тук. А от момента, в който беше публикувано, а, публикуван този проект документ, ние а, работихме по двустранните търговски а, споразумения за свободна търговия с САЩ и с Япония. Нашите компании са с възможността да участват в пазарите на обществени поръчки на тези две страни и на много други. Което означава, че Генерална дирекция пазари и някои други и, и е, Генерална дирекция търговия а, които присъстват тук, могат да ни обяснат как ще могат да съчетаят всичко това и начина по който се водят преговори по, за подписване на а, споразумение за а, свободна търговия и то всичко това в интерес на гражданите на Европейския съюз защото тези две държави са от изключително значение като търговски партньори за Европейския а, съюз и за това а, искам да знам как генералните дирекции, които споменах, си представят, че този проект от текста ще помогне, аз смятам, че всъщност ще а, попречи на конструктивността в а, преговорите. Беше ми казано, че в момента държавите членки ефективно приемат свои собствени а, стратегии и в същото време трябва да направим необходимото да имаме а, а, за, а, общо приета платформа а, за отхвърляне или м, за отказване на дадени търгове. И тримата колеги, които се изказаха преди мен, бяха скептични по отношение ценността и стоеността на това предложение. Но на второ място искам да спомена, че ако това е проблем, аз съм сигурен, че Европейската комисия има инструменти, които да й помогнат да, да постави текста в съответствие с закон, законите, най-вече по отношение на търговете за възлагане на обществени поръчки. А, и когато има прагови стойности, ще е полезно, според мен, да обясни как, а, е, Европейската комисия какъв е бил проблема, който я е накарал да сложи а, тази цифра а, за праговата стойност. А, не знам дали това носи някаква добавена стойност. Аз продължавам да съм скептичен но най-вероятно ще има други колеги, които а, са по-склонни да подкрепят а, проекта и ако има такива, моля, бих искал да ви чуя. А, господин Пирианс от Генерална дирекция Пазар и също така имаме представител на Генерална дирекция Търговия така че имам въпрос към тях двамата. Кой би искал да започне с отговорите? Thank you very much, This is uh, Anders Jessen from DG Trade, for those who have not met before on this. Let me... Здравейте, от uh, Генерална дирекция Търговия съм. Ще говоря по член... Uh, извинете, колегата от Генерална дирекция Пазари ще говори по член 6. Аз ще засегна първите въпроси, които повдигна госпожа Вайлер. Има ли съществуващи инструменти в GPA? При последните преговори да, но нямаме други инструменти да отидем отвъд от тях. Няма как да принудим колегите да променят резултатите от преговорите. Те свършиха в края на миналата година. Ако искаме по-голям достъп, вътина това, което е постигнато в GPA, няма как да стане. Знаете, последния кръг продължи много години. Какъв е основният проблем, с който се занимаваме? Имаме два вида проблем поне днес. Е, говореше се за две школи. Всъщност, може би има три школи. Комисията се опита някъде по средата да мине между двата лагера. Силно си спомните, имаше публични консултации 2010 година. От една страна имахме желания, имаше е, хора, които искаха всичко да бъде променено, да се отвори всичко, което не бе отворено, или селективно да отворим за онези държави, които даваха реципрочен достъп. Това беше част от решението. След това имаше такива, които казваха нищо да не се пипа, не променяйте нищо, просто по-добре преговаряйте. Това, което се опитахме да направим е нещо по средата, да направим едно предложение, в което, и между другото това е уникално в света, една е, позиция на отвореност през цялото време. Нито една държава няма такава а, изходна позиция. Позиция де юре отворене. Говорим де юре, не де факто. И сега да се върна на въпроса на председателя. Как се гледа на всичко това? Всички тези приказки за протекционизъм, как ще реагират нашите партньори. Ние не сме чули нищо такова от партньорите ни, нито от САЩ, нито от Япония. Нито един от тях не е дошъл да се оплаква или да се притеснява от това предложение защото се опитваме достатъчно да създадем допълнителна тежест в, в преговорите, да имаме още един лост тяхната стартова позиция е затвореност, така че няма как те да критикуват нашата стартова позиция, която е ние сме отворени за бизнес. И двете страни няма как да направят а, такъв аргумент и е обяснимо защо не го и правят, защо и не излиза с такова изказване. В подготовката за преговорите в нито един момент, нито от японците, нито от американците сме чули оплаквания или тревоги, че тези преговори нямат да тръгнат добре, ако се тръгна от такава позиция. Може би се изпращат различни сигнали към държавите членки. Да, те ще искат ние да имаме по-малко сила, когато седнем на масата за преговори, но, но едно от основните правила е всички международни споразумения, по които сме поели някакви задължения, се спазват, ако това споразумение е свободна търговия или по силата на GTA. Искаме да водим преговори за допълнителен достъп на Европа, не искаме да се затваряме. Ако видите отделните стъпки, това винаги е на най-последен етап, 8 до 10 член. След като вече сме определили, че има проблем с сериозна дискриминация, след като сме предложили на съответната страна да се стигне до решение и чак когато до никъде не се стигне от тези преговори, държавата казва, че не иска да говори с нас, чак тогава се налагат рестриктивни мерки. Едностранно ни ангажимент по пети за шести не се отнася. Всичко остава отворено. Що се отнася до САЩ, госпожа Валер повдигна въпроса. Изпуснали ли сме влака? Не, не сме го изпуснали влака. Лятото, най-вероятно, ако ни се даде, разбира се, мандат, ще започнем преговори с САЩ. И нашият комисар беше в комисията Инта вчера, където говори за това, което се случва. Търговският ни партньор приема за даденост отворения ни пазар и ако искаме допълнителен достъп за европейския бизнес, те казват, добре, разбираме вашите интереси. Нашите бизнеси не чукат на вратата, за да влязат независимо от проучванията, а проучванията забравят нещо. Тъй като схемата ни за чуждестранни инвестиции е много отворена, голямата част от тези фирми влизат посредством такъв тип ам, инвестиции, съответно техните филиали участват в тръжни процедури, а това въобще не се отразява след това в документите им. Много лесно се заобикалят е, ограниченията, ако има изобщо такива. Така че не сме пропуснали, не сме изпуснали влака. Просто един допълнителен инструмент, за да кажем, че тази отвореност не е даденост. По принцип я има тази отвореност, искаме тя да се запази, но искаме и нашите дружества да имат подобни а, възможности в другите пазари. За развиващите се страни, къде се тегли чертата? Юридически погледнато казваме, имат пълен достъп. Even, Фирмите, които а, имат а, седалище в най-малко развитите държави, имат такъв достъп. Говорим за новопоявили се економики, тогава нещата са по-различни. Китай, Индия, там искаме различни възможности, които да се дават и на нашите фирми, Стигаме и до това, кога излиза това предложение. То не трябва да има отрицателно въздействие върху бюджета, особено когато бюджетните съкрещения са факт. Член 6. Тези, които имат пристегнат бюджет, не са задължени да налагат ограничения, само ако искат най-рентабилната оферта да изберат, чак тогава могат да се възползват. Какво става обаче с нашите фирми? Публичните бюджети се свиват и в тези сектори, където основният клиент е някое публично ведомство или агенция, то този сектор се свива. Ще им дадем ли допълнителни възможности в чужбина, в времена, когато се опитват да намерят начин да запазят работните места и бизнес възможностите, които имат, когато възможностите им за работа се свиват, смятаме, че ето това е инструмента, който може да ни помогне да е, им дадем допълнителни възможности в чужбина. Мисля, че отговорих на част от основните въпроси. Сега на колегата давам думата по 6 член да се изкаже. Благодаря, господин председател. Колегата много добре разви доста от аргументите, но бих искала да се спре на няколко аспекта. Когато виждаме по какъв начин е замислен регламента, можем да установим, че той потвърждава отварянето на пазарите. И не само това, това отваряно се отнася за всички поръчки над е, е, над 5 милиона евро. Ако има определен резерв в договор, сключен с държава партньор, това означава, че страната партньор е неясно с резервата и не трябва да се изненадва, че се отхвърля дадена оферта. Освен това, трябва да се направи тест и това е предвидено не само като текст, но и на практика. Предвижда се допълнителна сигурност за отварянето на пазарите на обществени поръчки. Когато се отхвърли една оферта, трябва да се нотифицира комисията. Комисията ще направи проверка дали са изпълнени условията или не. Но възлагащият орган има възможност да използва тази възможност, ако искаме да имаме минимални възможности за маневриране, член 6 е в допълнение към 8 и 10. Комисията може да направи проверка и да реши дали да се приложи централизираната процедура, предвидена в членове 8 и 10 Трудно е да се разделят двата члена. И трябва да се гледа на предложението в неговата цялост. Освен това, считам, комисарят Бърние настоява да се реагира, защото службите, за които отговарят, тясно се занимават с преразглеждането на споразумението за обществените поръчки в рамките на тези преговори, се установи, че е необходимо да се поставим в положението на преговарящи и де-факто има отваряне на пазарите и някои от партньорите приемат за даденост достъпът до европейските пазари, и имат малък интерес да предлагат достъп до собствените си обществени поръчки и те търсят договарянето но едно по-широко споразумение. Ако иска Европейския съюз да има по-широк достъп до други пазари, не трябва да плаща с нещо друго в договорите за свободна търговия. И ако нашия пазар е достатъчно отворен, няма стимул останалите да отварят повече своите пазари за нашите фирми. И затова трябва да се види как може да се компенсира това в споразумение за свободна търговия. Това се отчита от комисаря Барние и неговия екип и участието в преговорите за споразумения, свързани с отварянето на пазарите за обществени поръчки. Какви лостове могат да се използват това отношение? Благодаря. Бихте ли отговорили на въпроса ми за прилагането на съществуващите разпоредби относно реципрочността, залегнали в е, директивата за обществените поръчки, в е, директивата за комуналните е, услуги, както и на въпроса за необичайно ниските оферти. И също да отговорите на колегата Лукегард, защо стигнахте до извода, че във вашата оценка на въздействието, че няма достатъчно силни аргументи. Що се отнася до оценката на въздействието, комисията публикува всички данни, включително приложенията, там са посочени и са обяснени всички цифри, всички данни. Така че комисията на базата на това, което е на лице, е направила преценка на базата на различни хипотези, които са отразени в документа. Но има някои сфери, в които няма достатъчно данни. В членове 58 и 9, в така наречените секторни директиви, нямахме данни за това, доколко ефективни са тези разпоредби. И също не се задават а, въпроси дали могат да се използват тези разпоредби при възлагане на обществени поръчки от а, публични органи. Но нямаме достатъчно данни за използването на инструмента. Правната а, база дава възможност на възлагащия орган да отхвърли дадена ниска оферта. Тези разпоредби към момента по тях няма достатъчно информация за това как се прилагат, какъв е ефектът от тях. За това са необходими повече разяснения за начина, по който могат да се използват. Ние сме предоставили пълната информация, с която разполагаме в оценката на въздействието, но има и сфери, в които няма базисни данни и там сме разработили хипотеза, но нямаме начин да проверим тяхната валидност изцяло. Искам да допълня нещо набързо за оценката на въздействието. Има известно неразбиране. Когато се извършва оценка на въздействието в Европейската комисия, е, има още два етапа. Имаше редица допълнителни моменти, които бяха поставени за нуждата от усъвършенстване. Последния вариант, който беше публикуван, се опита да отрази всички въпроси, които възникнаха на окончателния съвет по извършване на оценката. Но нямаше как да се валидира окончателния вариант. За това варианта, който е на разположение по интернет, в максимална степен се опитва да отрази основните безпокойства, изразени от съвета, но не сме извършили окончателното им валидиране, така че не можем да твърдим дали това е реалността или не. Ние променихме малко оценката на въздействието. Тя не е точно същата, каквато беше представена първоначално на съвета. Искам също да допълня, че последното приложение към оценката на въздействието показва в каква степен Европейската комисия, службите на комисията са отчели исканията на съвета за оценката на въздействието и са включили в този анекс елементите, които позволяват да се разбере по какво сме работили при оценката на въздействието. Искам да припомня, че докладът е документ на службите на Европейската комисия, т.е. работен документ. Комисията се произнася на базата на тази, този документ но комисията има последната дума дали да разполага с нужната информация, да вземе политическо решение, да се отчетат определени елементи при недостатъчните данни, да не си вързва ръцете за реагиране. Комисията не може да вземе в някакъв случай решение това са ограниченията на оценката на въздействието, както всички официални документи на комисията целят да улеснят вземането на решение от страна на Европейската комисия, но не може да се счита за един съвършен документ, който отчита всички елементи. Госпожа Вайлер, госпожа Лукегарта, искам да благодаря създадените подробни разяснения. Мисля, че разполагаме с още малко време да отговорим на някои въпроси. Госпожа Валер първо има думата. След това господин Лукегард, после господин Шваб. Като докладчик на първо госпожа Вайлер. Да, благодаря много. Що се отнася до GPA а, казахте, че няма нищо общо с а, разпоредбите, за които говорим, но вие не отговорихте на най-важния въпрос. Нашия най-сериозен и важен търговски партньор САЩ а, в момента е в процедура на преговори с нас а, за а, ново споразумение за свободна търговия а, добре, защо трябва да се правят всички тези едновременни а, дейности? А, искам да попитам, трябва ли ни това законодателство, за което сега става въпрос, след като всички всички важни елементи могат да бъдат включени в споразумението за свободна търговия. Тук в Европа като че ли нещо друго. А, като че ли има твърде много свиване и на производството, и на търговията, и като че ли поради всичко това а, губим доста позиции или поне части от дела си в а, чужди а, пазари. Според мен много по-разумно решение за борба с кризата е да се инвестира. А в Германия, например, имаме де, е, в момента точно такъв дебат, дали не е по-добре все пак държавата да инвестира, вместо да свива коланите, ако иска да помогне. Благодаря. Господин Локегард, да, благодаря. За да е съвсем ясно обаче това, което искам да кажа, ще го формулирам така. Уважавам всички основни елементи, които а, разисквате, но най-важното е, че а, а, ако нямаме данни, за да подплатим добре изводите, които сме направили, значи а, трябва да се промени нещо. Трябва а, да има доверие – а, добре, значи не съм ви разбрал правилно. Добре, благодаря. Нещо друго, да перефразирам. По отношение на член 6. Има два припокриващи се процеса, като че ли. Така ли е? Вярно ли е или не? А, Тоест ще ползвате и член 6 и членове от, 10, от 8 до 10, даже 11. Благодаря, председател, казва председателя. И от мен един въпрос, а, като допълнение към казаното от госпожа Вайлер. Към господин Ясен, който очевидно е опитен на преговарящ. започваме преговорите за подписване на споразумение за свободна търговия, ако всичко се а, постигне а, в рамките на а, съгласие от двете страни. Разбира се, което означава един процес от 5-6 месеца, поне. Ние а, в Европа имаме една основна характеристика, именно, че сме отворени, открити много. Но от Очевидно, поне някои държави членки смятат така, че може да се объркат нещата, ако само приемем едни правила, без обаче да стигнем до край или без да стигнем това, което искаме. Така, да отговоря. При преговорите с САЩ и с който и да е друг, това, което трябва да постигнем е промяна в начина за намислене. По време на преговори за сключване на споразумение за свободна търговия се провеждат поредица от срещи между експерти и те преговарят. И така, а, те ни а, изслушват а, тези преговарящи а, представители на съответните държави, но а, не са кой знае колко онези, които онези компании, които идват при тях и настояват, че в Европа не могат да инвестират, защото а, ние а, сме много затворени или нещо такова. Подобни неща са валидни и за САЩ. Това, което се казва е а, слушаме ви, разбираме ви, но а като искате нещо, какво ще ни дадете в замяна? Това е обикновено. Ето защо аз не виждам някаква причина а, да плащам за нещо, което вече ми давате. Тоест, когато, а, само когато ни искат, тогава трябва да даваме. Смятам, че и колегата ми го каза. А те като не могат тук да се справят, казват, ами добре, ние ще потърсим на други места. Тоест, те търсят, те търсят, ако ние поискаме, да кажем, за обществените поръчки нещо повече, а, те казват, добре, тук ще се съгласим, ще отстъпим, обаче в еди коя, кой си сектор, в еди коя си сфера ще а, отстъпите вие, какво ще ни дадете. Но в момента няма кой знае а, каква опашка от желаящи да участват а, в а, а, тези процедури в Европа, просто защото до много голяма степен пазара на Европа е отворен. А, с други думи, просто искам да ви кажа да не се заблуждавате че а, ще бъде така завинаги и че ще продължава да е така. Не. А, когато по време на разговори се а, поставя от наша страна всичко това, което се иска от отделните държави членки и заинтересовани страни, а твърде малко са реакциите от страна на другата страна на преговар... другият участник в преговорите. Те просто изчакват да видим какво ще стане. А процедурата за възлагане на обществени поръчки има диспут, е, е, е всъщност център на много диспути, както в Европа, така и в САЩ. Тоест, а, да се стигне а, до данни, примерно, а за възлагането на обществени поръчки и на търговете за такива обществени поръчки и в Европа, и в САЩ никак не е лесно. Не, а, да не говорим а за а, Китай. Ние просто трябва да приемем, че такива данни могат да бъдат толкова добри, колко са най-добрите налични, а не а, съвършенни. Това просто е един инструмент, който се дава на а, политиците, на тези, които ни ръководят и взимат решенията, а, за да го използват в а, а, преговорите в взаимоотношенията с други държави. Това просто е един инструмент, но той е най-добрия, който имаме на разположение, без да е съвършен. И така, да, наистина нашият пазар е отворен и искаме да го запазим такъв, но а, не забравяйте, че когато преговаряме с партньорите си, ние трябва да им даваме да отхапват също от а, ябълката. Не може само ние да я ядем. Това, а, ако те, а, ако поискаме прекалено много, те може да ни откажат всичко. Благодаря. По въпроса за процедурата която би могла да следва паралелно членове 6, 8 и 10. Вярно е, че де-факто се намираме в ситуация, където има нотификация от обществен орган и комисията трябва да се произнесе по член 6. Впоследствие може да се приложи 8 или 10 член, което означава, че има достатъчно данни, които да показват, че ситуацията е патологична и че можем да заведем процедура по членове 8 и 10. Ако комисията на базата на 6 е, член може да достигне до решение, не пречи процедурата по 8-10 член е, също да се прилага. Тя е по-широка, изисква консултации с а, а, други страни. Но така че има допълняемост между 6, 8 и 10 член. И комисията решава дали да се произнесе по 6 или 8 или 10 член. И това трябва да стане в края на процедурата. Естествено, ние внимателно се вслушваме във всички предложения, които биха могли да доведат до подобряване на съществуващите разпоредби. Но, що се отнася до двете процедури, комисията е една и съща, тя се произнася по двете и няма липса на кохерентност, кохерентност между двете процедури. Искам да допълня нещо. Има допълнителна гаранция за предотвратяване на възникването на прекъсване по двете процедури. Девети член, четвърти параграф. Има суспензивен ефект. Когато от третата страна е казала, че иска да води преговори, тогава не може да се цитира шести член като а, аргумент от а, оференти. Тоест, казали сме, че вече водим преговори с трета страна и изведнъж някой, да речеме, дърчаните решават, че някого ще изключат. Това не е възможно. По самото предложение така е замислено. По време на преговори е, нещата се замразяват и не може да се позовават на член 6. Okay, well, I think we must move on, even though it's been a very intense discussion. I want to thank um, Mr. Много интересна дискусия. Искам да благодаря на двамата колеги от комисията за това, че отвориха всичките ни въпроси. Много добра размена на становища. Сега давам думата на Андреас Шваб като заместник е, докладчик. Ще ни каже той и датите. Благодаря. Ще започна с коментар. Високо уважавам Европейската комисия, но да смятате, че има три школи. В момента мисля, че е малко прекалено далеч да се отиде. Мога да кажа, че са се опитали единствено да направят компромис между двете школи, които аз посочих. А, така че трудно ми е сега да го съдя това, което го казаха. Дискусията в комисията беше малко дисбалансирана. Някои приятели от някои южни страни, за съжаление, ги няма. И за това искам да ви дам три примера, които самият аз съм забелязал последните години. Имаше берлински разговори с колегите от нашата партия и там имаше директора на едно малко или средно предприятие. Бяхме го поканили без да му казваме, че трябва да говори за международна търговия. Та, той ни каза съвсем ясно, че има нужда от повече реципрочност. Той произвежда стъкло. Може би това е по-специализиран пазар, но да се каже, както някои казаха, че европейската промишленост не иска такъв достъп, мисля, че това е погрешно. Вярно е, че експортиращата индустрия не го иска и това е вторият ми пример. Бях в Франция, посетих една фирма, която произвежда луксозни стоки и те казват не го правете. Залагате на карта всичките ни експортни пазари. Ето от втория пример виждате, че това примирие а, или идеята, че двете школи са в различни държави, е също е погрешно. Един друг производител, голям на стъкло, онази част на фирмата, която занимаваше с стъкло, искаше реципрочност, докато другите, които произвеждат тръби, казва не, защото каза, ще загубите пазарите. Така че нещата наистина са по средата. За крайна сметка всичко зависи от пазарния дял и определения пазар. Проблема е, че говорим само за пазарите, за обществени поръчки, защото търговията не е само поръчка, свързана с поръчките, а е по-широка тема. Показано от госпожа Вайлер. Да, наистина, ако се подпишат споразумение за свободна търговия с Япония и САЩ, ще останат други държави, като Канада, това са все държави, които са подписали GPA. Те, те също ще бъдат обект на този инструмент. Комисията посочи, че има положителен елемент във всичко това и това е първоначалната ни позиция, която не всички държави членки са поели. А тя е, че е, пазарите за обществени поръчки трябва да са отворени. И ако само 15% са отворени, както каза госпожа Руле, то тогава ще е добре и по този въпрос да се работи и да търсим една отправна позиция, която да казва, че всички европейски пазари с държавни поръчки са отворени. Не съм убеден, че сме намерили решение. Голямата част от критиките по въпроса са абсолютно обосновани господин Енгел има още доста работа. Ще имаме и други дискусии в тази комисия, в комисията Инта, които ще покажат, че истината е в средата и е по-балансирана. В крайна сметка ще видим парламента какво ще реши. Thank you for that masterful summary, where I think you finally ended up agreeing that maybe the Commission was steering a, uh, a horse down the middle. Um, the question... Да. Ще видим обаче дали по средата няма uh, пропаст, а не истината да се крие там. Крайни срокове. Господин Енгел ще изпрати становището за превод на 7 май. 17-18 юни го изпращаме, е, го разглеждаме, след това изменение 11 юли, ще ги обсъдим на 18-19 септември. Промяна ли има? Да, има промяна Обсъждането на измененията ще бъде на 25 и 26 септември, а гласуването в комисията трябва да бъде на 17 октомври. Точно така, точно така. Много ви благодаря. Да, до септември имаме. Значи 17 октомври при нас, а при Инта на 27 и 28 ноември. И могат да започнат преговори с съвета и се надявам преговорите с САЩ и с Япония вече да са тръгнали и да са напреднали даже. Много ви благодаря. Сега продължаваме нататък. Продължавам с моето становище. Искам да се извиня на Ван Декам, който бе тук на време, както и на представителите на комисията, които дойдоха. Господин Ониди е тук. Да, тук сте. Чудесно. И господин Шмидт е тук. Виждали сме се. Добре е дошъл отново. Съжалявам, че трябваше да чакате. И така, мога да представя своето предложение. Господин Ван Декамп е тук, друг не виждам. Госпожа Вествала я няма, господин Мандърс го няма. Господин Шмидт представлява господин Мандърс. Отлично. Госпожа Руля е тук, но не знам дали тя е Замества някога? Да, замества. Добре. Браво. Чудесно. Um, let's move on. Um, just for the... И така? Do I have your attention? Слушате ли ме? Госпожа Рули не ме слуша. This proposal from the uh, Commission is a new regulation. Предложението на комисията е за нов регламент за хармонизиране на правилата на Европейския съюз за техническите проверки за изправност на моторни превозни средства и техните ремаркета. Е много разумна цел, прекрасна цел за укрепване на безопасността, както и екологичните стандарти, както и периодични проверки на техническа изправност. Много важни Както знаете, има голям разнобой в държавите членки по отношение на тези периодични проверки на, за техническа изправност. Говоря и за сроковете, които, т.е. за времето, което трябва да изтече между две проверки, в зависимост от възрастта на МПС-то, типа моторно превозно средство и в някои случаи и качеството, вниманието към качеството на тези инспекции. Всичко това е в мандата на Транспортната комисия. Що се отнася до единния пазар, няма големи проблеми, свързани с това, че има различни проверки за техническа изправност, е, когато има вече прехвърляне на МПС. Е, това е свързано. Аз съм направил предложение в тази посока. Те отговарят е, на казаното от господин Мандерс в директивата за пререгистрация на МПС, защото тези два текста трябва да вървят ръка за ръка. И ми се иска това да е така. Ако МПС се прехвърлят от една държава в друга, то тогава трябва да има и взаимно признаване на тези периодични проверки на техническата изправност. Е, в предложението на комисията не бе застъпена широко тази теза. Както ще видите, направил съм предложение в тази посока. Надявам се с разбиране да се отнесат към моите изменения представителите на комисията, защото те според мен отговарят на общата ни работа, свързана с единния пазар. Що се отнася до държавите, където отиват автомобилите при прехвърлянето на МПС, единственият проблем ще бъде, че ако един автомобил трябва да бъде проверен по-скоро, отколкото в страната би трябвало да бъде а, проверен Тоест, ако страната, която отива, има две години между проверка, пък а, на първата година е прехвърлено това МПС, то тогава след 6 месеца, а не след 18 месеца, ще трябва да се провери това МПС в страната, в която то е в момента. Имаше и някои предложения че хората могат да пререгистрират МПС-то си от една страна в друга, защото периодичните проверки не са толкова стрикни или времето между тях е по-дълго. Не съм сигурен, че това е така. Трябва просто качеството на проверките да е по-високо и то да бъде системно и еднообразно и навсякъде на високо ниво. Сега измененията, които съм подал. Опитал съм се от гледна точка на нашата комисия да развия тези текстове. Първо, исках да засегна един важен въпрос, който е свързан с връзката между всичко това и общия регламент за типово одобрение на МПС. Има известна непоследователност предложението на Европейската комисия по настоящем, защото има много технически въпроси в анексите които са свързани с а, а, това, кое а, МПС е ново. Когато обаче се тества едно МПС, то се тества кога, в състоянието, в което е. Тъй като е ново, то може да било видоизменено или нови части да са сложени, които да не са били част от оригиналната оригиналния автомобил. Така че много трябва да се внимава, за да няма непоследователност. Основната дефиниция на Европейската комисия остава впечатлението, че ще бъде проверено по типовото определение това МПС. Там може да има правна несигурност. Какво означава това по отношение на факта, че когато е било проверено или когато бива проверено, в него има някакви други части, които са сменени. На второ място един въпрос, свързан с защитата на потребителя. Ако погледнем таблицата на потребителите, знам, че сте запознати с нея, пазарният сектор с най-низко ниво на удовлетвореност на потребителите, трета поредна година в тази таблица, са автомобилите втора ръка. Потребителите срещат проблеми с тези МПС. Това няма да реши всички проблеми свързани с а, този тип автомобили, цената им, как изглеждат, в какво състояние съм, но какво може да направи проверката? Тя може да помогне. Тя няма да елиминира, но може да помогне в всички тези случаи, когато се лъже по отношение на километража. Защото се събират при проверка във всички държави данни, свързани с километража, навъртени километраж. И ако получиш такава кола втора ръка, можеш да получи тази информация, за да видиш какъв е бил километража, когато е минала проверката. Ако едно МПС се окаже, че е имало ам, промяна в километража с цел измама, то тогава трябва да има условие, при което може да бъде върнат километража на онези данни, които са записани при проверката и това трябва да бъде е, част от а, текста. След това Други въпроси, с които члените на нашата комисия са запознати, по които много работим, те са свързани с достъпа до техническа информация, за да може МПС да бъдат проверявани по отношение на контрола на емисиите им, системи за заключване, които предотвратяват кражби, окачването на автомобила, което все повече електронно се контролира. В директивата за типовото одобрение Евро 6, ако си спомняте, госпожа Вайсгербер беше на докладчик, тогава разширихме предложението и е, говорихме за предоставяне на повече данни и е, тези данни да се дават и на независими техници. Тези данни трябва да се дават и на центровете за периодични проверки на техническа изправност, на всички видове такива центрове. В някои държави това се прави от големи центрове, не от независими гаражи или сервизи, извинете. В моята страна има и други. При нас имаме такива независими сервизи за периодични проверки, които са под наблюдение, провеждат им се постоянни проверки на място. Имам една стара кола. Закараха да я проверят в селото ми. И точно тогава се появиха в събота инспекторите, за да проверят моя сервис. Ами, не мисля, че са го направили нарочно, защото аз съм бил там. Каза го на докладчика във водещата комисия, защото в комисията по транспорта се говори за това, че такъв тип проверки в Обединеното кралство трябва да бъдат а, премахнати. А за мен това е неприемливо и не е необходимо такова едно предложение. Надявам се комисията по транспорта да го отхвърли. производителите на оборудване за сервизи трябва да имат достъп до такива данни, за да може да произведат съответното оборудване. И понеже това е едно много голямо предложение, трябва да дадем възможности за гъвкавост, за да може агенциите за периодични проверки да работят със сложно оборудване. Например, когато говорим за трактори или други земеделски машини. Те може да нямат необходимата е, екипировка, е, извинете, оборудване за проверки. За така наречените исторически МПС, там има специални разпоредби. Когато стане на 30 години моето МПС, а сега е на 24. Няма да го тествам. Тъй като годин, годишно правя 500 мили с тази стара кола. Аз съм задължен то да бъде технически изправно. Не съм освободен от това си задължение. Не всички държави членки имат такива изисквания. Но мисля, че определението за стари автомобили трябва да бъде в ръцете на държавите членки. Аз не мисля, че ние трябва да подходим прескриптивно на европейско ниво и не мисля, че това ще помогне много на единния пазар. Говорих за взимното признаване на тези проверки. Говорих и за клауза за преразглеждане. Ето това е моето предложение, колеги, за нашите предложения, общи предложения пред Транспортната комисия. Говорих с колегата от Транспортната комисия. Той разбира гледната ни точка, смята, че наистина ще допринесем към доклада. Докладчиците в сянка обаче могат, разбира се, да направят свои нови изменения. Ще ги помоля да се срещнат с мен следващите няколко седмици, за да видим дали можем да координираме процеса и да обсъдим случилото се във водещата се водещата, водещата комисия, извинете. Ще ви дам думата, ще дам думата след това на комисията да сподели своето становище и ще видим как ще тръгнат нещата. Много ви благодаря. И така, господин Ванденкап е първи. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да ви благодаря за ясното изразено становище, написано от гледна точка на Комисията за защита на потребителите. Този въпрос, поне в Холандия, е изключително чувствителен от политическа гледна точка. Половината от населението на Нидерландия не е наясно какво става в европейските институции, но когато говорите за технически прегледи на автомобили, всички са наясно за какво става дума, защото всички имат автомобили. Вие насочвате вниманието върху дефинициите. Искам да ви препратя към а, а, анекса. Въпросът действително е основателен. Въпросът е за дефинирането за периодичността на техническите прегледи не е включено в текста и това не е разумно. На следващо място, вие говорихте в своето встъпително изказване за данните, които се предоставят от производителя и те трябва да са на лице за онези, които извършват е, инспекциите. Що се отнася до независимите консесионери, тук има изменение, номер 9. Вие говорите за органите, които извършват проверките. Вие не споменахте независимите концесионери, защо не го направихте? И третият въпрос, с който ще приключа, всичко това е свързано с вътрешния пазар. Сектора на транспорта не трябва ли да се спомене изрично? Трябва да има взаимно признаване на тестовете. Сектора на транспорта има собствени интереси. Има държави, които извършват доста транспортна дейност. Може ли те да бъдат поставени на същото ниво с онези, където има по-малък транспорт, мал, по-малка транспортна дейност? Дали става дума за МПС или за камиони, които превозват стоки? Това трябва да се отчете и дали не трябва да се споменят също и двуколесните а, превозни средства. Благодаря, господин Шмет, има думата. Благодаря, господин председател. Струваме се, че аз съм постоянния заместник в тази комисия. Аз един ден ще стана титуляр. Явно. господин Мандерс, когато замествам, споделя вашето мнение. Той счита, че вашето предложение е удачно и че ще го подкрепи и че то е в съответствие с неговият доклад. А това е, разбира се, важно. Господин Мандерс е за взаимното признаване и вие може да разчитате на пълна подкрепа за предложените изменения. Но аз сега бих споделили собственото ми виждане. Парламентът, който познавам най-добре, чийто член съм бил на север, показва жъл картон и казва, че това е тест за субсидиарност. Вече и девет пъти са приложили тази процедура, може би са водещи в Европа. Но това е въпрос на вътрешната политика. И, но аз се питам все пак дали този въпрос не е свързан с трансгранична дейност. Аз съм малко изненадан. Разбира се, че имаме различни способности за извършване на проверки, различни способности, някои са по-съвременни или поне така се мислим, но а, това е въпрос на мобилността. Ние всички пресичаме границите, трябва да има признаване, което да е еднакво за всички и а, трябва да можем да разчитаме на властите в а, на нашите страни. И казвайки, че можем да направим това самостоятелно, е нещо като рефлекс. Понякога ми се струва, че не би трябвало да подхождаме така, а по-скоро да а, имаме предвид, че въпросът е важен, за да се осигури много по-добра мобилност в Европа, като разчитаме на, на властите и на правилата, които сме създали заедно. Това са моите лични бележки, лично за мен. Това е стъпка напред за подобряване на мобилността в Европа. Благодаря ви много. Водещия докладчик би предпочел да става дума за директива а не за регламент. Може би това противоречи на мнението на господин Мандерс. Сега ще дам думата Съжалявам, че няма да имам възможност да дам думата на всички е, колеги, защото ни притиска времето, но искам да дам думата сега на представителя на Европейската комисия. И след това аз ще взема думата, за да отговоря на казаното до тук. Господин Одини. Благодаря ви много, господин председател, лично на вас за доклада. Благодаря и на цялата ваша комисия. Личи си колко много време сте вложили в това да прегледате много подробно и оценката на въздействието и да се проведе толкова съществена дискусия. Разбира се, в сърцевината на всичко това е пътната безопасност, но тя има толкова много аспекти. Мисля, че вие наистина сте добавили няколко изключително важни аспекта, пряко свързани с единния пазар, например достъпа до данни, до информация, а също така а, засилване позициите на независимите, малките а, ремонтни а, работилници за МПС, ако разбира се те са спазили всички изисквания за да издават такива сертификати и да правят проверки. Втория аспект, който ние също много високо ценим, защото той ще засили основното по, точ, по изменение 10 и 13, а именно взаимното признаване на сертификати или удостоверения за техническа изправност. Също така ние а, много о, харесваме и одобряваме номер 12 и 13 във връзка с възможността, коя, която те дават за намаляване измамите с превъртане на километража и така нататък. По време на първата дискусия върху това предложение сме ги разисквали тези теми, но все още имаме някои съмнения по отношение заличаването на критериите, които ние първоначално смятахме, че е добре да бъдат включени в дефиницията, а по-точно това се отнася до изменение от четвърто до седмо. Може би по отношение на общите критерии е добре да се запазят по една-две думи, за да може в крайна сметка да сме сигурни, че ще се запази целостта на а, текста, касаещ МПС с историческо значение а, и най-вече това, което а, се отнася до процента или дела на оригинални части и елементи от а, историческия автомобил а, спрямо новите съвременни части и И така искам да ви помоля а, да ни разберете, че сме се съгласили да не се съгласяваме, но ще се опитаме да направим необходимото да бъдат включени двуколесните, т.е. мотоциклетите и а, скутерите в а, приложното поле на този законодателен текст. Проверки, те наистина имат до голяма степен физически характер, т.е. визуално трябва да се видят нещата, но и поведението на водачите на тези двуколесни превозни средства е, е твърде различно и за това е малко по-трудно да се прецени кое, е, кой вид двуколесни превозни средства трябва да бъдат включени в приложното поле. Ние, освен това, е, имаме нужда от най-новата, най-инновативните съоръжения за тестване на такива двуколесни, което не всеки може все още да си позволи. Така, по принцип говорим за предложение, което включва минимални правила, минимален брой правила, за да даде по-голяма възможност за гъвкавост, така че в крайна сметка да помогнем, а не да попречим на циркулацията на а, оборота на МПС. Както беше правилно показано от господин председателя, а, пазара на автомобили втора употреба а, нараства и ние не трябва да го изпускаме от поглед. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Но до 25 март само а, имаме възможност да внасяме а, изменения, което е малко по-кратък срок, но може би някои колеги биха искали да помогнат за по-доброто формулиране на някои от текстовете, за това и повторих кои са датите. Така, с това приключваме по тази а, точка. За съжаление, половин час изоставяме с а, дневния си ред, но ако някои от вас трябва да тръгват по-рано, моля дайте ми знак, за да се опитаме а, да а, ускорим нещата. Сега следващата е а, следващата тема е по дневния ред е подобряване на достъпа до правосъдие, правна помощ при презгранични граждански и търговски спорове. На доста от колегите, като че ли не са тук. Не знам дали има представител на групата на социалистите. А, господин Фокс а, също а, не присъства. Нямам никакви указания от него. Господин Ханс Питер Майер е тук. А, да, госпожа Састо Мойнен е представител на комисията и тя е тук. Сега ще дам думата на докладчика първо и след това ще чуем и останалите по реда. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist ein... Благодаря, колеги. Наистина, това е един много положителен доклад. На човек му става приятно да го чете. Ние можахме да разискваме а, всички изменения, радвахме се на чудесно а, взаимодействие. Осем, от предложените изменения са от испански колега, 5 от господин Рошфор и останалите са от различни колеги. Споменавам го, защото имах някои въпроси към тези а, изменения. Всички те имат а, своето важно място в подобряване текста на а, доклада, а, за което благодаря на авторите им. А, широк достъп до по-нататъчно обучение, по-нататъчна квалификация а, също са много важни елементи. Аз обаче не смятам, че трябва да се поставя ударението върху една или друга група от населението. А, а, според мен това ще увеличи само разходите. Според мен всичко това трябва да се отнася до всички граждани на Европейския съюз. От економическа гледна точка, разбира се, а, знам много добре, че има разлика, а, но а, държавите членки ще направят необходимите анализи. Що се отнася до наказателните а, дела, аз смятам, че те са национални по своя характер, те се регулират от националното законодателство. Моят аргумент е, че не бива да се занимаваме с а, наказателната част или наказателния аспект на всичко това, когато става въпрос за, а, примерно, а, правата върху интелектуална собственост, ние бихме могли да кажем а, да поискаме а, да се започнат такива наказателно-процесуални действия, но а, не а, ние да ги инициираме и така нататък. А, това са неща, които касаят твърде много хора примерно жалбодателят а, и неговото пътуване до там, където ще се проведе, проведат съдебните, за, а, съдебните заседания. Ех, когато става въпрос за а, такива случаи, а, има обикновено а, адвокат, който а, е, е там и може да бъде използван на, на неговата, а, екс, неговото експертно мнение. Разбира се, нещата стоят различно в различните страни. Не знам дали а, а, няма да се съгласим всички, че в началото на процесуалните действия трябва да се а, а, постави ударението. За Германия и за повечето страни, в кои, при които съм разгледал как стоят нещата, разходите за пътуване са по, урегулирани на кой ги заплаща по еднакъв начин. Мисля, че това може да създаде някои проблеми. И трябва, разбира се, да се обърнем към държавите членки с молба да подобрат там нещата и освен това да започнат широко мащабни кампании за повишаване на информираността на гражданите си. Защото е просто шокиращо колко малко знаят гражданите за възможностите за правна помощ в общо европейски мащаб. Е, е. Благодаря, господин председател. Както господин Майер, е, бих искал да кажа, че докладът е отличен и отличен шек разбира се. Той тук, що се сложи слушалките, ще повторя. Отличен докладчик. Ние работихме в дух на консенсус и до сега. Съгласен съм с казаното от господин Майер за включването на въпроси от наказателно-правен характер, което не е точно в ресора на нашата комисия. Бяха представени изменения от редица колеги. Те бяха възприяти, неговите изменения също допринасят за подобряване на текста и аз ги подкрепям. Господин Майер иска повече прецизност относно създаването на един пул от адвокати на европейско равнище и там могат да се определят адвокати, които говорят съответния език и са запознати с съответния правен ред. Оценката, която беше направена за прилагането на директивата, показва, че има някои проблеми при определенето на юристи, които да се занимават с определени случаи. Бихме искали да се определи един орган за държава членка, където да постъпвате исканията за съдебна помощ и това да бъде един единствен орган за територията на цялата държава членка. Господин Майер иска да се подобри информацията и в частност член 18 на директивата. На 21 февруари ние имахме обмен на мнения и аз тогава представях моите изменения. Искам да се спра само на две от тях. Е, първо за е, подобряване е, на достъпа и формуляра, който да се използва. Това е свързано с ведомостта. Видимостта господин Майер в това отношение предлага изменение. Аз искам да задам въпроса след като формулярите ще бъдат по-ясни, по-достъпни, той предлага тези формуляри да бъдат в форм... формат Word. И аз питам дали трябва да определяме какъв програмен продукт да се използва за съответния формуляр. Всички знаят, че формулярът, че този софтуер е монопол на една добре известна американска фирма, с която и без друго има известни проблеми. Затова се питам дали трябва да определяме точно кой програмен продукт да бъде използван за формулярите. Искам да подчертая въпроса за економическите критерии. Отчитането на издръжката на живота в различните държави членки може да доведе до различни интерпретации. Също има различни интерпретации на държавата на, на происход или други държави, където се извършва гледането на съответното дело. Затова аз искам чрез изменението да се въведат някои изисквания, които доведат до преодоляване на трудностите по възможно най-добър начин. И в заключение исках да кажа нещо, което е свързано с а, изменението на госпожа Рапти, както подчерта и господин Майер. А, аз а, Прочетох е, изменението. То е отворено за две тълкования, едното от които е, че госпожа Рапти иска разходите да се покриват за първото е, пътуване, но не знаем е, дали покриването на тези пътни разходи означава, че ще бъдат в последствие възстановени направените от него вече разходи. Читам, че каквото и да е тълкованието, това не води до особени промени чрез това изменение на госпожа Рапти. Аз не съм изцяло убеден в състоянието на нещата, за което се отнаша това изменение. Приключвам, господин председателю. Предполагам, че ще завършим добре работата и ще бъде отразено нашето мнение в е, доклада на водещата комисия, която е комисията по правните въпроси. Някой друг иска да се изкаже? Господин Рошфор, сега ще дам думата на комисията и ще чуете мнението и. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да благодаря на вашата комисия за интереса, който проявявате към директивата за правна помощ. Това е един инструмент за гражданско-правни спорове между граждани. Наказателно-правни въпроси тук не се разглеждат. Ще разгледаме вашия доклад внимателно. Съгласни сме, че информационните мерки и мерките за обучение са много важни. Те се споменат и в доклада, и в измененията. Както и подобренията за електронното правосъдие. В момента мигрираме сайта на нашата група към портала на електронното правосъдие. Това ще го вземем предвид. Няма да навлизам в подробности. Благодаря ви за становищата. Ще включим вашите идеи към следващата ревизия на доклада на комисията. Чудесно, господин Майер. Искате ли да добавите нещо? Да, съвсем накратко и аз. Междувременно не мисля, че ще имаме много проблеми с казаното от вас. В Германия, например, много информация може да се получи по интернет. И може да се избере език, съответно може да излезе на различни езици. Не искаме да сменяме фирми, а, извинете, споменаваме фирми нещо друго. Имаме нужда от формат, който може да се свали и да се попълни. Защото формулярите за правна помощ много често са такива, че трябва да бъдат попълнени, но може да има въпроси, като например ниво на доходи и така нататък. И всеки път трябва наново да започваш да сваляш отново, ако искаш да търсиш информация и отново да се върнеш. Трябва да може да се свали на компютъра, да може да се съхранява и да може да се попълни. Според мен това е изключително важно. Това е едно искане, което искам да отправя към комисията. Е, по отношение на формулярите, всичко, което правим от процедурна гледна точка, каквато и да е сферата, е, много важно е тези формуляри да изглеждат сходно, не един, трябва да просто да изглеждат по един и същи език на всички езици и, и то от едно и също място да се свалят, защото ще има един формуляр за един език, след това друг за друг, на другата държава и защото съда се намира другаде и така нататък. Не мисля, че това е добре. Мисля, че всички трябва да бъдат на едно и също място, за да може хората да видят сравними версии. А, да, много е важно това за нашите потребители. Приветствам факта, че сме постигнали единомислие в нашата комисия по този въпрос. Благодаря. Ще гласуваме на 11 април. Да, 11 април гласуваме. И Фюри през май. Продължаваме към последната точка за днес. И тя е дискусията за предложението на комисията за баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. Това е първоначална дискусия. Много се радвам, че госпожа Първанова е тук сред нас. Госпожа Люгрип също е тук, която е докладчик за НП. Госпожа Хетя няма. Нали така няма я? Госпожа Вайлер е тук. И тя ще поиска думата. Вие ще говорите, може би, от нейно име, не зная. Да, добре. Господин Билан също е тук. Няма да се изкажете. Добре. Значи, може би аз трябва да кажа нещо. Добре. Ще дам думата на госпожа Парванова да започне дискусията и да представи предложението. Някой от комисията има ли? Може ли да се представите, защото а, не сте в списъка ми? Натиснете, ако обичате, бутона. Добър ден! Казвам се Розалинда Дефлис, заместник директор на звеното, което отговаря за равенството между половете и ще представям комисията. Извинявам, че не ви е било изпратено мое име. Няма нищо, не се притеснявайте. I didn't quite catch your name, sorry. Не ви чух името. Good, it's Van der Vlies. Вандервлис. Вандервлис. Розалин го чух, да, но Вандервлис не чух. Благодаря ви. Госпожо Първанова, имате думата. Благодаря, господин председателю. Това становище е една смела законодателна инициатива на комисаря Рейдинг. Големи дебати започнаха в държавите членки, между депутатите, заинтересованите страни по този въпрос – Имаме различни инициативи за подобряване на ситуацията и наличието на жени в бордовете на фирми. Макар, че държавите членки са имали време, само регулацията не е подобрила нещата. Аз подкрепям тази инициатива, многократно съм го казала. Повече жени в бордовете, ще доведат до по-голяма конкурентоспособност, по-добра работа на фирмата, економически печалби. Необходими са, тъй като доброволните мерки като че ли не са достатъчни. Освен това, да не забравяме, че европейското население подкрепя квотите – един, е, едно изследване на Евробарометър показва, че три четвърти са за закони, които да гарантират равенство между половете. 49% от респондентите казват, че трябва да има глоби, парични глоби за налагане, при налагането на такова законодателство, тези, които го нарушават. Гражданите не смятат, че без законодателство, само с доброволни мерки или саморегулация, това може да се подобри. Като докладчик в нашата комисия, аз се опитах да изготвя балансиран текст, който да се фокусира върху важни елементи – вътрешния пазар, правна сигурност за дружествата и при вземане на решение от МСП. Жените контролират около 70% от решенията за разходване на средства, така че жените познават економическото поведение и избора. Те могат да доведат до по-добри продукти, свързани с потребностите и да има по-голяма възвръщаемост. Правната сигурност е много важна, особено за държави, повече от една държава членка, които работят в момента е, трудно може да се каже, че има такова законодателство. Има различно положение на жените в бордовете. Това може да има лошо въздействие върху единния пазар. Имаме нужда от правна рамка, която да дава достъп до единния пазар и достатъчни економически правила. Що се отнася до настоящата економическа среда, има много проучвания от, от Макензи, от Deutsche Bank и други, които показват, че има положителна връзка между многообразието на половете на високо управленско ниво и представянето и защо работата на фирмата. Затова трябва да се засили женското присъствие в фирмите, които се търгуват на борсата. Не говорим само а, за самата фирма. Можем да говорим и за финансовото представяне на фирмите, които да доведат до по-добър економически растеж. По време на демографска криза неизползването на половината население в Европейския съюз, това са жените, може да забави развитието на економиката, възстановяването на финансовите структури и използването на човешкия капитал. Включването на подходящи кандидати от двата пола прави така, че новите членове на бордовете се избират сред най-добрите, независимо от техния пол. Призвам държавите членки да се насърчат бордовете, да набират жени и да се зачита равенството на половете в корпоративните бордове, да има по-голям достъп на жените до бизнес мрежите и е, политиката за човешки ресурси да бъде такава, че да се насърчават жените. Discussion. Uh, and to be able to assess good practices notably progress in... Трябва да има наистина напредък е, в ефикасни мерки, които да доведат до повече жени в изпълнителните бордове. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Люгрип. Е, и след това на другите дами. Госпожо Люгрип, имате дума. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Аз искам също да поздравя предложената директива от Европейската комисия през ноември миналата година. И тя води до оживен дебат, включително тук в рамките на Европейският парламент. Целта е да се постигне значителен напредък относно бъдещата парламентарна работа е сигурно, че този въпрос е от политически интерес. Беше представен един много добър текст от страна на Европейската комисия. Основният въпрос опира до това да се увеличи присъствието на жените в органи на вземане на решения във всички сектори, в всички сфери на обществения живот. Бихме искали да се засили участието на жените в вземането на решения във всички области. И в тази връзка се разглежда и въпроса за участието на жените в управителните съвети и да се преодолее неравновесието и неравенството, което е фрапиращо и което няма основания. Разбира се, той има своите обяснения, но няма място в съвременния свят, ако трябва да се вярва на сериозните проучвания, които са направени и които показват как всичко това се отразява на конкурентоспособността и доброто функциониране на предприятията. Както каза докладчикът, госпожа Първанова, ние трябва да останем в рамките на мандата на комисията ИМКО и да видим по какъв начин да се оптимизира използването на човешките ресурси в предприятията, да се премахнат неравновесията, които с течение на времето са създали бариери за функционирането на вътрешният пазар, в рамките на който предприятията работят за по-тясно заедно. За това е необходимо да се подобри състоянието на нещата с тази сфера, включително в управлението на предприятията и управителните съвети на предприятията. Франция през 2011 година прие е, закон, който беше иницииран от парламентаристи, по-точно от двама депутати. които дадоха начало на дебата и се стигна до налагането на, на квоти, до е, задължение за определене на 40% от местата в управителните съвети на котираните на е, борсата е, дружества за жени. Този закон беше дебатиран и прият през 2011 година и много бързо доведе до увеличаване на участието на жените в управителните съвети, Крайната цел за постигане на този процент е 2020 година, но на целта е дори да се отиде по-далече. Така че във Франция се предприемат стъпки в тази посока. През 2012 данните показват, че имаше 23% участие на жените в големите предприятия. А в а, малка група предприятия дори беше надхвърлен процента 25, което показва, а, че законодателството действа и че си струва да бъдат въвеждани подобни квоти. Разбира се, не трябва да има първо пълно дублиране и заимстване на френският закон, тъй като в рамките на Европейския съюз има доста разлики в исторически, в културен план, в начина по който действат предприятията във всяка една от държавите членки. Затова трябва да се първи предпазливо. И за това трябва да се съчетае задължителният характер на, на квотите с доброволното прилагане на мерки. Комисаря Рединг подчерта, че това е твърд инфо, инструмент, който обаче позволява известна свобода на действие на държавите членки относно прилагането на инструментите за постигане на целта, като се отчитат националните, регионални специфики, спецификите на предприятията. За това трябва да се отчитат характеристиките на всяка една от държавите при постигането на такъв паритет. Трябва да имаме цели, които да са изразени в цифри. Квотите са действително ефикасно средство, положително средство и трябва да се приложат в Европейският съюз. Няма да навлизам в подробности по директивата на Европейската комисия на този етап, чрез измененията, които ще представим, е, ние ще обърнем внимание на аспектите, свързани с е, изпълнителните, неизпълнителните директори. Искаме да се отправи силно политическо послание за повече равнопоставеност между мъжете и жените. И е, посланието, което се отправя към предприятията, че не става дума за намеса в управлението им. Има, според мен, начини да следваме тази линия, да спазим това равновесие и се надявам, че благодарение работата на парламента текстът ще бъде подобрен, за да се постигне целта да има една система, която да не е толкова интрузивна. Още веднъж е, читам, че целта трябва да бъде постигната. Жените трябва да имат по-широко участие в е, вземането на решения в е, всички сфери, включително в економическия живот. Това ще допринесе за ефикасността и конкурентоспособността. Благодаря ви. Благодаря за изключително полезното изказване. А, чухме много детайли по отношение на това, което се случва в Франция. Може да а, реша и аз да дам малко информация за Обединеното кралство. По-нататък обаче, сега госпожа Вайлер. Случват се почти еднакви а, неща в а, нашите държави, а, включително и Норвегия, макар че не е член на Европейския съюз. Бих искала да израза аз, а, съгласието си, подкрепата си за предложеното от комисията. Но а, макар, че може, искам само да кажа, че макар, е, че може да изплашим някои хора, а това трябва да се случи, не може да не се случи. Трябва да има квоти. Вижте, Норвегия, Франция, скандинавските страни. Ако няма задължите, задължения, няма да се получи. За съжаление, само а, контрола и саморегулирането не е а, достатъчно. Знае много добре. А, това е моето лично становище. Аз сега ще прочета и становището а на колегата, която замествам. Сега ще ги прочета. Няма система, а, която а, да се представят свободните места или конкурсите а, за член на борда на директорите, който да е достъпен за широката публика и освен това в тези системи а, няма възможност, няма предвидена правна възможност при отхвърляне на документите на някой от кандидатите, този кандидат да може да подаде оплакване, жалба или нещо подобно. Освен това, Искам да подчертая, че доста от не вписаните в фондовата борса компании също влизат в полето на действие. Последното, което ще подчертая във връзка с санкциите и финансовото им изражение. Но а, тук искам да кажа, че вярваме, че е добре да се намерят и други нефинансови форми за санкциониране, тъй като това ще има своят обществен ефект. Това е което исках да кажа от името на докладчика, но накрая искам още веднъж да кажа, че всички ние, дамите, които сме член на Европейския парламент, трябва да повишим своята активност и да направим каквото можем, за да се увеличи броя на кандидатстващите жени за членове на Европейския парламент. Това, разбира се, се отнася и до мъжете, членове на Европейския парламент, които могат да помогнат в това отношение. Благодаря, казва председателят. Няма нужда да бъда убеждавам, че жени, да ме убеждават, а, че жените трябва да заемат своето достойно място в ръководните органи на финансовия а, и бизнес свят. И има, разбира се, така наречения стъклен таван или невидим прак, през който не могат да преминат а, а, жените а, от средния към висшият ешалон а, на ръководствата на тези компании. Доста по-широко, според мен, трябва да се разглеждат нещата, но аз съм все още не напълно убеден, че задължително изискване а, ще помогне особено много за тези а, компании, които са листвани на борсите. Ще е трудно, според мен, да се а, наложи а, спазването на това законово право. А, финансовите санкции наистина а, са а, така добър лост, но едва ли универсален. Но аз мисля, че много неща могат да бъдат направени. А, и а, Европейския съюз а, трябва да покаже, да отново да манифестира да, своята а, готовност да бъде лидер, както и госпожа Рединг всъщност да апелира. Да се предоставят повече данни, а, повече казуси, модели а, на поведение а, за младите девойки и жени, които имат намерение или в момента встъпват в света на бизнеса и на а, а, висшите ешалони на тяхното ръководство, а, просто за да им се помогне да разберат как могат да върват напред. аз бих разработил една стратегия на съвърш... съвършенно различно а, ниво, а не чрез налагане на задължителни квоти. А, разбира се, много окоръжаващо е това, че Франция и други държави, които а, прилагат тази стратегия, вече а, имат а, успехи. В Великобритания, а, например, 36% а, а, са, а, 36% са жените назначени на а, ръководни постове в големи компании и почти толкова в малки компании. А, публичните компании а, също а, започват да променят нещата и това е наистина окоръжаващо. Може би трябва да разгледаме и някои от по- а, различните, но също толкова важни аспекти на равенството между половете. И така, благодаря за вниманието. А, а сега комисията има думата. Да, благодаря ви. Радвам се, че вашата комисия проявява толкова голям интерес към темата, която а, повдигат ме и искам да благодаря специално на докладчика госпожа Парванова, защото очевидно а, много добре е проучила нещата и може толкова добре да покаже основанията за повдигането на този въпрос. Бих искала да дам няколко а, различни аспекта по темата. И госпожа Рединг самата е казвала многократно, че тя не е голям поддържник на идеята за квотите. И това всъщност не е нов въпрос. Равенството между половете е фундаментално а, право и принцип в Европейския съюз. Наистина много инициативи а, за саморегулиране са под, а, под, започвани и а, много малко от тях са успявали. Но госпожа Редин, както посочи, а, след като се провалят такива само регулиращи се инициативи, очевидно ще трябва да използваме това, което най-малко желаем да използваме, а именно квотите. И така целенасочените действия ще се увеличат и ще доведат до резултат. 15 държави членки все още в Европейския съюз не са направили нищо в тази насока, макар че от останалите има положителни резултати. И така, това, което ние желаем да постигнем е, макар и минимален, но резултат в това отношение в всяка една от държавите членки. Има държави членки, които не са приели и законодателство в това отношение. В Великобритания, например, а, благодарение на доброволното саморегулиране, като че ли някакви резултати са постигнати. Но предложението на комисията признава и оценява постигнатото в това отношение – и а, предложението не изисква от държавите членки да променят начина и традициите на своята работа, но а, иска да се постигнат резултати. И просто да окоръжим тези, които вече са започнали да постигат добри резултати, да продължат да го правят, а другите, които все още не са започнали да започнат. Ами по различна структура на бордовете на директорите а, може да се постигне чрез определяне на цели. Цели, които да са количествено определени и някои а, а, компании, някои хора си казват, чакайте, защо квоти? Това е, квоти има в а, риболова, защо за равенството на жените? Ами това не е квота, а това е качество, количествена, извинете, цел за 40% от състава на ръководните органи на бизнес организациите да бъдат жени. Ние трябва да достигнем до това, до тази цифра, чрез прозрачност. Прозрачност а, за, из, по отношение използването на а, неутрални по отношение на половете критерии за подбор на кандидати и одобряване съответно. Никога до сега не е организирана прозрачна процедура по селекция на кандидати за тези листвани компании. А, някой ще каже, разбира се, и казва, а така ще проникнат неквалифицирани жени. Не, това не е вярно. Само когато има еднакво квалифицирани двама кандидати, а един от които е жена, тогава може да бъде предпочетена тя. Това е равноправието. Ами може и да има бордове, в които доминиращият брой а, от членовете са жени, тогава същото ще се използва като принцип за увеличаване броя на мъжете. Very... Това е нещо много важно и за това искам накратко да спомена следното. Не съм срещала нито един човек, който да е казал, а, не, не искаме ние баланс между представителите на двата пола в своята компания. Няма такова нещо. Всеки иска, но си казва, защо пък трябва от Европа да се намесват в нашата стратегия. Ние опитахме много други начини. Препоръки, само регулиране, различни стимули за различните фирми. Много малко от всички тези опити се увенчаха с успех. Много голямата част се провалиха. Ето защо ние трябва да направим – задължителни някои неща, за да разчупим този стъклен таван, който ни пречи. В момента, в който го щупим, ще стане нормално положение, а да има абсолютна прозрачност в процедурата по селекция на кандидати за а, бордове на директори, за членове на бордове на директори, за да можем а, реално да продължим да бъдем лидери в Европейския съюз и по тази тема – равенство между половете. И накрая, ако ми позволите, а комисарят предпочете това съобщение като форма, за да стимулира, да окоръжава прилагането и затвърждаването на практики за прозрачност. Разбира се, че обучението, подпомагане на а, образователната система за постигане на равенство и така нататък са много важни. Всички те са важни, но трябва да ги допълним и с това, за което говорих. Благодаря за вниманието. Много убедителна, много силна благодаря ви, че сте сред нас. Госпожа Първанова има думата сега, ако иска няколко думи накрая да каже и да каже за графика за доклада си. Благодаря. Благодаря на всички докладчици всяка, които присъстваха. Освен вас всички сме жени, но се надявам това да не смята, че само ние, да не показва, че само ние имаме положително отношение и заключителните ви думи след казаното от комисията ми показва, че убедителните способности на представителката на комисията, но все пак и това, че съдържанието беше убедително, ви е убедило. Едва ли сте променили напълно становището си, но съм съгласна. Да, ако това е нещо положително във вашата страна, което е добър пример, но примерно това не е, се случва в моята страна или в другите 15 и не само 15. Надявам се, вместо да ни кажете, че вие се справяте добре и ние да ви догоним, вие да ни дадете добрия пример и ще ни подкрепите да се справяме по-добре. Казвайки всичко това, подала съм изменения Не съм проверила какво мисли секретарията за графика. Може би вие имате графика. Да. За превод днес трябва да замине е, вашия текст, така ли е? Да. Чудесно. 11 април следващото заседание ще го обсъдим. Това е четвъртък сутрин. Надявам се да сте тук. Казвам го и за всички други, които ни слушат на 11 април е следващото ни заседание. Това е четвъртъчно. Четвъртък сутрин ще се срещнем. След това, 29 май, ще прегледаме измененията. След това ще гласуваме и в комисия. Ще видим какво ще каже и комисията ФАМ по въпроса. Чудесно! Много ви благодаря. Много. Много интересен следобед. Благодаря наистина на колегата от комисията Вандер Флис предайте нашите най-добри пожелания на госпожа Рединг. Ние сме големи фенове на госпожа Рединг в тази комисия. Мисля, че работихме отлично. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. Това показва колко е важно да се излиза със становище по важни въпроси. След 11 април следващото двудневно задание на комисията е на 24-25 април. Така че няма преди е, Великден да се видим. Пожелавам на всички колеги е, до, така добра почивка за Велик ден. Много работа тече и по диалозите, и по какво ли не е друго от колегите. Пак искам да благодаря също нашите преводачи за това, че без тях работата ни нямаше да е същата. Надявам се да си почините добре по Велик ден. Се видим отново на 11 април. Много ви благодаря.